Uh, may I have attention, please? And everybody. We are... Добър ден на всички. Вече не сме в вакансия, така че нека да се организираме и да започнем. Забелязвам отсъстващи. Някои от тях може би са оправдани. И така, сега дневният ред. Точка 26 ще бъде за дейности по групата, на групата по мониторинг. Ще бъде заличена, защото няма нищо за докладване. Някакви възражения? Няма. В такъв случай се приема дневният ред. Сега съобщение. Това заседание ще бъде излъчвано пряко по интернет, веб стримвано с изключение, разбира се, на заседанието на координаторите. Една новина в нашата комисия, която може би ще ви заинтригува. Първо, генерален директор Риоберто Свиедо говори пред Общия съвет на СТО и се ангажира да работи възможно най-сериозно в. И това стана в Бали. Uh, latest developments on the Също относно натиска оказан от Русия върху източното партньорство и страните по него. Има новини, че Русия налага специфични мерки срещу Литва, защото Литва сега е председател на Европейския съвет. Комисията ме информира, че преговорите с Сингапур са приключили. Текстът на споразумението беше представено пред съвета и парламента миналата седмица и ще се продължат по-нататъчните споразумения, които, чието, преговорите по които ще състоят в края на този месец в Сингапур. Вече започна превода, писмения превод на споразумението на всички официални езици на Европейския съюз и може би споразумението за наша голяма изненада ще приключи, ще се подпише в края на тази година. Което пък ще позволи на този парламент да пристъпи към процедура по ратификация. Така че, така да се каже, ще имаме едно много бързо, една много бързо, бърза процедура. 3. Точка 3. Трилога. А именно това е пакета от а, синхронизации с новата регулация по комитологията и също а, Лисабонския договор, но ние в парламента разширихме обхвата на измененията, с, като включихме някои изменения, свързани с елементи, които биха могли да се използват за наблюдение, за контролиране на комуникацията на гражданите. Разбира се, знаете, че в парламента не всичко зависи от нас относно измененията. Имахме силен отпор от страна на съвета и комисията, но ние се придържахме към нашия мандат. Сега чакаме следващия трилог те първо ще получим датите. Може би той ще бъде много тежък. Ще водим невероятна битка за съвета и комисията. При все това, бих казал, че съвета и комисията трябва да променят решенията си. Иначе съвсем сериозно се предвижда истински проблем тук. Сега, по точка 4 до тук ние не сме отговорната комисия, юридическата комисия е. Ние решихме да изготвим становище за тях. Нашия докладчик Джордж Куташ. И в Юри ще има пакет Относно търговските марки, това е преразглеждане на директивата от 2008 година и промяната на регламент на съвета за общностните търговски марки. Това са свързани текстове и свързани теми, така че тук ще имаме и една друга странична тема транзитното преминаване на фалшифицирани стоки. Сега а, можете да консултирате измененията, имате ги пред вас и ви оставам да раз... оставам, дам думата на докладчика кутеш. Благодаря, господин председател. Както вече споменахте, предложението на комисията има за цел да въведе регистрационна система и то достъпна такава за търговските марки в Европейския съюз. И съответно трябва да има взаимно допълваща се система между националните и европейските подобни регистри. Съсредоточих становищата си върху аспектите свързани с търговията, най-вече относно транзита на фалшивите стоки и борбата с, срещу продажбата на тези стоки по интернет. Имаше, това беше предложено във връзка с а, европейските разпоредби за защитените географски наименования. Благодаря на колегите, които а, предложиха изменения по двете становища, особено се радвам да видя а, измененията, свързани с достъпа до генерични лекарства. И също така реших да изменя малко проектостановището си относно стоките с, в транзитно преминаващи стоки. Може би а, трябва да го адаптираме към регламентите на СТО и а, докладчика от Юри Сесилия Викстрион също реши да промени а, своят доклад, където се казва, че а, собственика трябва да даде доказателства за търговска марка, регистрирана и в двете страни. Амалия също представи изменения по тази част от текста оставам отворен за дискусии с тях, за да видим кои ще са най-добрите решения, но както вече казах, смятам да се придържам към тези въпроси, свързани с търговията и нямам намерение да влизам в допълнителни детайли и други развития на доклада. Благодаря. Uh, so. Добре. Чухме становището. А, сега докладчиците в сянка. НП. Няма НП. Алде. Консерваторите. Зелените. Амелия. Thank you very much, Chairman. Um, I would like to thank the... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за внимателната му работа по това досие и ще се радвам да продължим съвместната си работа. Ние като цяло подкрепаме общата посока на докладчика. Смятаме обаче, че тази комисия може да работи по-амбиционно, за да се създадат правила, които да бъдат справедливи и не на последно место да бъдат ясни. Променихме тук-там от текста за подобряване на търговията. По принцип вече има решение на съда, което определя иземането на транзитни стоки за незаконно. Защото трябва да се осигури защитата на първо място на европейските потребители, а тези потребители, които не са от Европейския съюз, трябва да разчитат на правото на страни извън Европейския съюз, за да бъдат защитени техните а, интереси, съответно на митническият кодекс. Според нас това не е много редно. А, въпросът е много спорен и а, посочването на различни правни оста, а, основания не е много а, препоръчително. Смятам, че ние трябва да изчакаме да излезат решение на съда. Съдът има най- вече именно дела в областта на търговските марки. За малките и средни предприятия не е полезно да се е, прилага прекалена интелектуализация в кавички на а, търговските марки и така а, към момента не е добре да се осланяме на тези търговски групи. По-скоро трябва да а, търсим правила, които да опростяват нещата, а не да ги осложняват. И така, ако като мярка за регулиране на вноса се приложи и временно замразяване, лицата а, трябва да имат а, права, за да могат да се защитим. Знаем колко е трудно това, особено за малките и средни предприятия и колко големи разходи са за тях, ако се наложи такъв запор на а, границата. И за това смятам, че можем заедно да работим за подобряване на външнотърговските отношения на Съюза. Благодаря. Благодаря. Шолц. Кое? Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика на първата размяна на мнения стигнахме до съгласие относно подхода на докладчика и го намерихме за правилен. В измененията, които предложих, аз говоря за генеричните медицински продукти, като настоявам да има задължително, правно задължителни норми и информацията да бъде предоставена на гражданите. Съгласен съм с подхода, мисля, че тук нещата са ясни. Що се отнася до предложеното от госпожа Андес Доте за правилата по отношение на СТО, а, мисля, че а, за да постигнем това, трябва да имаме един много положителен а, като цяло доклад и, и неговият принос ще бъде много полезен. Благодаря. Председателя, сега стана време да дадем думата на комисията Майкъл Кьоних Да, благодаря, господин председател. Хиляди благодарности на всички депутати за градивните изказвания и писмени предложения. Ние също ще се радваме да продължаваме да работим плодотворно по, таз, по това досие. Искам на, да се спра набързо на две а, точки. Първо, да припомня общата философия а, а им по отношение на фалшифицираните стоки в транзитен режим. Тук важното е да изпратим ясно послание колко сериозно приемаме в Съюза борбата с фалшифицираните стоки. От една страна искаме да защитим потребителите тук в Европейския съюз. Имаме и друга не по-малко важна цел, а именно Съюзът да не се превръща в разпределителен център на подобни фалшифицирани стоки за страни от цял свят. И затова целта ни е, макар и амбициозна, да включим и двата аспекта. На второ място потвърждавам и изразявам подкрепа за всички предложения, насочени към поясняване на нашите предложения. И това няма да се отрази по никакъв начин на търговията с генерични лекарства. Това е съвсем а, различен а, продукт. Трябва ясно да правим разграничение от една страна между генеричните лекарства. Това е са лекарства, които имат същите активни съставки и искат да се отграничат от оригиналния продукт и обикновено излизат с ново търговско наименование всички спорове в този кръг на, на въпроси става въпрос за патент, а ние се занимаваме с търговска марка. И а, затова дебата за генеричните лекарства и патентите а, не се засяга тук. Ако обаче говорим за фалшифицирани лекарства, което означава лекарства, които са произведени незаконно и са с неясен происход, смятам, че защитата на потребителите е важна, защото и безопасността им в такива случаи далеч не е гарантирана. И така, ако има предложение а, за поясняване на темата за генеричните лекарства и как да кажем, че търговията с тях не се засяга, ще ни зарадват много. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички а, колеги, които а, дадаха предложения по моя доклад. Виждам, че работим в една и съща посока и се надявам, че ще намерим взаимно удовлетворяващи решения едната седмица, тъй като това е седмица за работа в комисии. Е, ще проведа отделни срещи, за да се постигне синхронизация. Благодаря ви председателя. На 14 октомври на заредовното заседание ще гласуваме, е, ще разглеждаме отново тези изменения. Шеста точка. Макрофинансова помощ е, от Европейския съюз е, за Йордания. Предвид на положението в Близкия изток, този тази тема, това досие, трябва да се работи своевременно. Както знаете, макрофинансовата помощ се облегчи след като постигна споразумение с съвета за рамкова схема, която бе приета със съвместно наше решение относно Йордания. И сега тази обща рамка се прилага при всички конкретни случаи. Затова всички мои изменения са насочени към синхронизацията на това законодателно досие с рамковото разбиране, което постигнахме между парламента и съвета. Съгласно рамковото споразумение, процедурата за преглед ще се прилага при приемане на меморандум за разбирателство, тъй като става въпрос за сума, която е на 90 милиона евро, което е определение в общото споразумение ПРАК със съвета. Не очаквам основни проблеми тук, нито в политически план, нито в друг. Искам да кажем на комисията, че сме съгласни да се предостави тази помощ за макрофинансите на Йордания. И това е моето предложение като докладчик. Сега отварям дебата. Виждам Пол Мърфи от ГУЕ, който е докладчик в Сянка. Заповядайте. Благодаря ви. Да, определено сме съгласни, че трябва да се помогне на, хор... на народа на Йордания. Въпросът е как? Съгласен съм с, с повечето от вашите изменения и а, те са насочени към по-голям акцент върху а, гражданския контрол, законовия ред, а, демокрацията. Но тук въпросът е за меморандумите за е, разбирателство, по какъв начин а, се предоставя това финансиране и дали то е съзвучно с принципите на финансиране от МВФ. Според мен една, една помощ за либералното преструктуриране на економиката е именно това, от което се нуждае е, Йордания. Преди около година в Йордания отпаднаха всички субсидии за горива по настояване на МВФ, в резултат на което имаше масови протести поради покачването на цените на горивата с над 50%. Трима души загинаха. В страни като Йордания очевидно се сблъскват с финансови затруднения. Затова се използва и а, така тези а, е, средства като един вид морков, но в а, е, връзка с този морков идва и съответният а, е, меморандум за разбирателство. Тези, които започват а, а, революционните процеси, примерно в Тунис, а, намират сега на различно ниво в сравнение с Йордания. А, мисля, че нещата са доста по-различни по отношение на правата на човека и на економическите а, показатели. Мисля, че Йордания и Тунис не вървят в една и съща посока. Затова смятам, че ние възприехме един доста предпазлив подход а, и а, това се налагат обстоятелствата. Друг не желая думата. Комисията Кристоф Вагнер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за доклада. Е, който е в духа на декларацията на законодателите. По същество ние сме напълно съгласни с доклада. Имаме нищожни технически коментари и изменения, но ще ви ги спратим писменно. Е, ще ги спратим до секретарията. Както вие казахте, за Йордания е много важно да получите си помощ спешно, конфликта в Сирия се отрази чувствително. 600 000 беженци до края на годината ще стигнат 1, 1 милион. Потока от естествен газ от Египет е спрян и предвид ситуацията в Египет едва ли скоро ще се поднови. Ето защо Йордания трябва да внася много по-скъпо по гориво от други страни и е, това доведе е, до чувствителен е, дефицит по текущата сметка, така че ясно е, че положението е спешно. Предвид условията на Международния валутен фонд ще се насочи върху управлението на публичните ресурси, е, по, по-рано ние проведохме много ползотворни дискусии с е, правителството. Е, скоро се предвижда и следваща мисия. И аз мятам, че няма да има спор по многогодишната финансова рамка. Важно е, ако може първите средства да постъпят до края на годината. Знам, че е, е, е, бързата процедура е готова, но окончателното гласуване в пленарна зала се предвижда за ноември и е, мисля, че ще бъде трудно да се отпуснат е, първите средства до края на годината. И затова е, просто ви приканвам, ако може да е, ускорите процедурата и гласуването да стане на сесията през октомври. В заключение искам да ви благодаря за доклада и комисията ще изпълни своите ангажименти за близко сътрудничество с вас. Председателят, благодаря ви. Безспорно е, че ние ще направим всичко, което можем, за да ускорим работата по този въпрос. Аз Искам да... Аз съм съгласна с... Съгласна съм с комисията, че тази помощ е, трябва да бъде оказана спешно и е, парламента трябва да направи всичко, което е по неговите сили, е, за да се реагира съобразно ситуацията. Uh има гласуване на 14 октомври на редовното заседание на нашата комисия по външна търговия. и ще се опитаме да го включим в е, дневния ред за пленарната сесия, колкото се може по-рано. Измененията трябва да бъдат изпратени до 30 септември в 6 часа след обед. Сега, седма и осма точка, два въпроса, по които има решение на съвета. Изменения за правилници по така наречения процес от Кимберлей е, за сертифициране на диаманти в сурово състояние е, имаше е, значителен напредък по така наречените сурови диаманти. Е, защото тези диаманти се използват за финансиране на конфликти и е, Гренландия трябваше да участва в този процес от Кимбърлей за сертифициране е, на тези диаманти, обаче те не са суверена държава и следователно не могат да бъдат страна по споразумението предвид мъдростта и изобретателността на нашите правни служби, те успяха да изнамерят решение и по силата на това решение Гренланд... Гренландия ще бъде разгледана като страна по споразумението, така че Гренландия, която не е суверенна страна, ще може да бъде страна по споразумението. Аз съм докладчик, ние сме водеща комисия по този въпрос. Аз е, изцяло подкрепям тази инициатива и ако е възможно всички страни и територии, които притежават необработени е, диаманти, е, трябва да бъдат подчинени на схемата от процес от Кимберлей за сертифициране. Е, за да е, сме е, сигурни, че има някакво управление на тези средства. От тази гледна точка Гренландия разполага с нашата подкрепа. И заради това в моето предложение ние е, трябва да направим всичко, за да е, намерим положително решение на това искане на Гренландия. Тук е, има и възможност парламента да бъде включен в този важен процес и да бъдат взети под внимание нашите правомощи по силата на Лисабонския договор. Независимо от това, аз не мога да се въздържа да, спори, да споделя с вас известно безпокойство. Предвид етапа, на който се намира процеса на Кимберлей, знам, че някои организации на гражданското общество го напускат и искам да чуя обяснение за това, защото ние не можем да си позволим да изоставим тази схема за проследяемост и прозрачност на веригата на доставките. Е, ние не можем да е, си позволим е, да нямаме наблюдение върху необработените диапанти. Тъкмо обратното, трябва да засилим наблюдението и трябва да се възползваме от предоставянето този случай, за да се чуе и нашият глас. Сега е, бих искал да чуя мнението на комисията. Е, кой ще вземе думата от името на комисията? А, а да, ние се видяхме преди срещата. Благодаря ви. Благодаря ви е, за това, че ще споделите е, възгледите си с нас. Имате думата. Mr. Herens or Mrs. Kondas? Correct. Да. Благодаря ви. Господин председател и докладчик едновременно, моята колежка и аз представляваме в външната служба. Ние искаме да благодарим членовете на Комисията по външна търговия за това, че дава възможност на Комисията да изложи предложението си днес. Преди да навлеза в подробности по нашето предложение, аз искам първо да ви е, запозная е, с процеса от Кимберлей и сертифицирането като цяло. Каква е неговата цел? Е, е, това е доброволна инициатива на правителства и аз подчертавам доброволно и правителствено намерение, е, за да се спре международната търговия с необработни диаманти и потенциални конфликти и да бъдат под контрола на правителствата. Но този процес от Ким Бърлей включва само внос и износ от други държави, страни по процеса в Кимберлей. И е, това, беше, това се доказва чрез сертификат е, по е, процес от Кимберлей и този сертификат се издава от участниците в този процес. Европейския съюз е, е, е един единствен участник в този процес и представлява всички държави членки. Това е, са органи от 6 страни Белгия, Великобритания, Германия, Чешката република, България и Румъния и е, е, е, всички необработени диаманти, които се внасят или изнасят в държавите членки, трябва да бъдат проверени от даден орган за проверка и едва тогава може да бъде изпратен по предназначение. По отношение на износа, един от органите ще издаде европейски сертификат, е, стига е, пратката да отговаря на всички изисквания, които обсъждаме днес. 6-8 е, от 2002 година. Изискванията са следните. Първо, необработните диаманти трябва първо да са били внесени законно в Европейския съюз и на второ място да бъдат в контейнер, който е устойчив на налягане. Както вече се каза, 99,8% от необработените диаманти се произвеждат от от държави страни по процеса в Кимберлей. Тоест това е много важна първа стъпка, която има потенциал за производство на диаманти да стане страна по процеса. В противен случай те няма да могат законно да изнасят необработни диаманти. Аз, както вече казах, Гренландия не е страна, т.е. не може да бъде е, е, страна в правния смисъл на думата по процеса от е, е Кимберлей. за сега 88% от брутния вътрешен продукт на страната е от е, е риболов и само 2% от минерали. Но е, тъй като рибните запаси са ограничени предвид промените в климата, на тях може да се разчита много по-малко което означава, че Гренландия трябва да разнообрази своята економика е, и да търси източници на средства. Сега, например, е, минния сектор. 2011 година тя по ангажимент да изработи разбираемо законодателство, за да може народа пряко да се възползва от минералните ресурси. Е, приходите ще бъдат включени в публични фондове за толкова необходимата инфраструктура. Е, специално за диамантите се гледа много благоприятно, защото много по-малко се отразяват на околната среда, отколкото обработ... Е, допива на минерали. Сега, много е важно да се получи сертификат при износа на диамант, но е, тогава Гренландия няма да може да търси инвестиции в минералните сектори, а собствените средства са недостатъчни, за да бъде целесообразно, е, да бъде целесообразен добива на минерали. Сега давам думата на моята колежка. Благодаря, уважаеми депутати. Пете микрофона. Благодаря. Искам да обясня някои детайлите. Както вече казахте, ще трябва да видим дали наистина можем да, асоци... да се асоциира тази система, която е извън Европейския съюз, с нашата европейска, защото това ще подпомогне индустрията в Гренландия. Както вече се каза, има предложение за два правни акта. Първо, ново решение на съвета въз основа на член 203 от договор за функциониране на Европейския съюз, който установява а, специален режим за а, а, търгуване с а, необработени диаманти с Гренландия, Европейски, между Гренландия и Европейски съюз. И е също така, евентуално друго решение, което да казва че диамантите ще се изнасят приоритетно тук, преди да бъдат предложени в трети държави. Нека да кажа, че Гренландия не е част от а, европейската митническа територия, така че трябва да има някакъв конкретен, някакво конкретно решение на проблема. европейските митници трябва да решат дали могат да приемат пращането на такива необработени диаманти възоснова на някакво изключение според сертификатите, които евентуално ще се предлагат и също, също така наречени тестови документи, нещо, което се споменава и в решението на съвета. Този документ ще бъде издаван от гренландските а, власти и други изисквания по решенията на съвета, за да имаме реална търговия с такива диаманти. По принцип ще се спазват всички изисквания на, на регламента на съвета, включително и тези за контейнерите а, които трябва да са запечатани. Печатане трябва да, а, и да бъде нарушавано по никакъв начин. И това са като цяло а, основните елементи на решението на съвета. Някои от измененията са по регламент 3206 от 2008 и, както го спомена и докладчика, най-важното тук е, че територията на Европейския съюз и на Гренландия трябва да бъде изчетена за едно цяло без граници, стрикно за целите на тази сертификационна схема. Това е най-трудната част от измененията. Има някои други малки промени в някои от членовете по настояване на Гренландия и съответно се въвеждат альтернативни условия за сертификация, най-вече свързани с мините за диаманти там. Тези диаманти, разбира се, ще трябва да бъдат изнесени първо в Европейския съюз. Така че това е альтернативното условие за мините. Сега, относно спешната ситуация е, че, и факта, че трябва да намерим решение на този спешен въпрос, комисията реши да направи целеви промени. А, преди Лисабонския договор, с цялото позоваване на комитология имаше за цел да имаме консолидирано предложение. Но откакто влезе в сила новият договор за функциониране на Европейския съюз и а, новите правила за комитология и имаме синхронизиране с настоящото право. Комисията се ангажира да а, представи консолидирана версия на кембрилийският процес, включително и хоризонтална оценка, ако това се изисква. Но сега, тъй като Гренландия иска спешно решение на този въпрос, бихме желали да вие да ни помогнете да вземем а, решение, да намерим решение на този тежък проблем бихме оценили вашата помощ. И относно казаното от докладчика, преди презентацията комисията признава ролята, която парламентът игра в, тази, в това отношение и също а, знаем, че имате нужда от повече информация. Има различни задължения от страната на, комис... на комисията да представи а, детайли относно комитологията и относно правилата и също и относно рамките на споразумението. В а, а, рамката, представена този документ, ние оставаме отворени за допълнителна информация, която можем да дадем. И в заключение, благодаря за вашето внимание. Очакваме с нетърпение вашите въпроси и ако относно кимберлийския процес. Искам да кажа, че се отбелязахме въпросите на докладчика и ще ги представим пред нашите отговорни лица. Let's open the floor. Uh, if there Започваме дискусията. Ако някой желая да вземе думата. Благодаря. Господин председател, съгласен съм с вашия подход и наистина трябва да вървим бързо, имайки предвид времето наистина имаме ясни регламенти. Темата е много, много важна. Единственият въпрос, който ще задам, той не е толкова свързан с този случай, а относно кимберлийския процес като цяло. дали можем, дали можем да си позволим да вървим от свободна воля към задължителност в процеса? <laughs> Този немски термин, който споменахте, ами вижте, това зависи като цяло от разбирането за процеса и основите му. Така че това е вид ограничение, с което трябва да живеем. Сега е някой друг иска ли думата? No, this is not self. Не. В такъв случай нека да благодаря на комисията. Okay, five years Имате думата. Аз вече се ангажирах да отговоря на въпросите. А, с... Искам да дам кратко обяснение относно още... позицията на, на обществените групи по този процес. Те играят голяма роля в ефективността на сертификационните схеми и също за ефективността на процеса. Един от представителите на гражданското общество напусна масата за преговори през 2011, но това е само един от 12-те в коалицията на гражданското общество и всички останали 11 потвърдиха, че остават ангажирани в кимърлийският процес. Тези НПО-та включват една немска организация, една канадска и останалите са предимно от Африка. Така че отговарям на коментарите на докладчика в Сянка. Нека да кажа, че като цяло, това е доброволна схема, която функционира много добре. И а, та, което намалява конфликтните елементи от 15 на 1%. Винаги е била а, на доброволни начала сам. Винаги за необработени е, диаманти. Винаги сме процедирали така. Благодаря. Благодаря. Сега, относно датите, моят доклад през ноември, след това измененията два дни след това и ще има гласуване в комисията през декември и в пленарна зала гласуването ще бъде през януари. Така че няма да имаме много бавна процедура. Сега, точка 9. Етап на развитие на програмата за развитие от Доха. Извините, пропуснахме една точка. Много бързам нещо. Та първо, осма точка. Нека първо осма точка, а именно на споразумението с Мексико за свободна търговия. Разглеждане на въпрос искане за устен отговор в комисията. Е, както знаете, мексиканските власти в частност мексиканския президент, който оглавява изпълнителната власт, тъй като там е, имаме президентска република. А, изрази интерес, интерес към модернизация на а, договора с а, Мексико за политическа координация и за економическо партньорство. Това е договор, който е от 80-те години а, но а, в последния си вариант а, влезе в сила през октомври 2000 година. Въпросът е особено актуален в Мексико, тъй като това е едно от първите споразумения с латиноамериканска страна, заедно с Чили, е, променихме обхвата на няколко такива споразумения с Боливия и Перу и други централноамерикански държави, но не и с Мексико, Канада и Съединените щати. За това а, в момента а, договаряме задълбочени и а, всеобхватни а, споразумения с търговия и инвестиции с Канада и Съединените щати. Вие сте в течение на това. Мексико също е един от основните търговски партньори. Ако там не се променят договорните отношения, споразумението ще остане не така задълбочено и не така амбициозно. Мексиканската страна изрази интерес да се включи в преговорите, с които водим заедно с Съединените щати за трансатлантическото партньорство в областта на търговите инвестиции, за да не е, остане е, просто извън борда, докато ние договаряме търговските условия с Съединените щати. През юни се проведе последното заседание в Мексико Сити и двете страни изразиха желание за модернизация на а, а, търговските условия, с тяхто задълбочаване и разширяване. Комисията е, сподели, че от европейска страна имаме известно ограничение на ресурсите, тъй като в момента сме се разпростряли на много фронтове на водене на преговори, като и двете страни изразиха желанието си в бъдеще да може да се задълбочат и разширят параметрите на търговските споразумения, за да може е, споразумението с Мексико, да бъде съзвучно с останалите ни общи търговски споразумения. Затова е, ние решихме да отправим този е, писмен въпрос, на който да искаме устен отговор. Е, Джордж Куташ, е, Джордж Куташ е нашият е, постоянен е, отговорник за Мексико. Заповядай. Благодаря. В момента нещата вървят много добре по отношение на връзките между Европейския съюз и Мексико. За това мисля, че е важно, защото не бива да се губи темпото набрано в хода на преговорите и това, което се подготвя в контекста на трансатлантически които партньорство с търговия и инвестиции ще има влияние върху отношенията с Мексико. Затова мисля, че е важно Европейския парламент да заеме ясна позиция. Приветствам отправенето на този устен въпрос, докато е от една страна, а от друга това ще е възможност да получим някои важни пояснения от Европейската комисия механизмът за, за, за задължително адаптираме, не вече е приложен в споразумението с Колумбия. А, и аз мисля, че а, споразумението с Колумбия за свободна търговия трябва да бъде като а, образец за бъдещи подобни споразумения, сключвани от Съюза. Е, важно е да помислим как ще се отрази една модернизация на спогодбата, подобряване на търговските условия, но също така на опазване на околната среда. Накрая, а искам да благодаря на всички, които помогнаха за формулирането и е, тъй като към момента имаме все малки разногласия, ще свикам една среща и се надявам, че ще постигнем компромисен текст между всички политически групи. Междувременно предлагам, за да може да конкретизираме къде се крият проблемите, всяка от политическите групи да се опита да ги изложи и да ги донесе в писмен вид на заседанието. Председателя представител на ЕНП. Благодаря, господин председател. Както казаха колегите, наистина има нужда за от задълбочаване на търговските взаимоотношения с Мексико, поради което се налага да се актуализира а, това споразумение или да помислим за ново, което да замени сега действащото. Взаимно е желанието за задълбочаване на търговските отношения, но няма постигнато съгласие за това как ще се модернизира то. А, искам да благодаря на господин Котъш за доклада. Ще се радвам да получа по-подробно графика от Европейската от комисия за това как ще работи по въпроса. Председателя, в вашето досие има такъв график. Метин Каза Котао да има думата. Благодаря, господин председател. Искам да изразя общото си задоволство от а, а, проекта на устното запитване на господин а, Куташ. А, мисля, че всички важни въпроси са застъпени. и Обръща се внимание на необходимостта за задължителен, а, задължителни клаузи и включването на а, клауза специално за правата на човека. Струва ми се особено важно за страна като Мексико Искаме също да, раз, да разбера как ще реагира евентуално комисията по отношение на а, главата, която е за финансовите условия, за да се пресече а, изпирането на пари и а, укриването на данъци. А, също важни теми. Затова мисля, че в а, рамката на преговорите с Съединените щати за трансатлантическото партньорство, е важно да включим и факта, че очакваме бързи и конкретни отговори от Европейската комисия по тези въпроси. Благодаря. Благодаря ви, Ема Кларкин. Благодаря. Радвам се, че днес говорим за търговските взаимоотношения с Мексико, тъй като това е много навременно, тъй като предстои е, започването на трансатлантическите е, преговори за партньорство, търговията и инвестициите. Аз се срещнах с госпожа Барен. Тя много настояваше да а, я държим в течение. Мисля, че това е важно всички, които се занимават с транс-тихоокеанското партньорство и всички, които искат да развиваме нашите търговски връзки в течение. Особено, когато говорим за Мексико, страна, която е съседна на Съединените щати. Така че съм съгласна с включването на запитването в дебата. Благодаря зеленото. Зелените благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика. В общи линии сме съгласни с текста на запитването. Искаме, разбира се, да се включим активно в тази среща, защото имаме едно малко питане. Господин Метин Казак също го спомена, а именно за главата за финансовите услуги. Доколкото знаем, в последния вариант на текста пише просто, че Европейската комисия трябва да провери как може да се подобрят нещата а, чрез а, а, главата за финансовите услуги, но трябва да посочим в каква насока очакваме такова едно подобрение, на къде искаме да движи нещата Европейската комисия. Така че, колега, аз съм напълно съгласна с вас в главата за финансови услуги трябва да се насочат усилията към подобряване ситуацията по отношение на изпирането на парите. Извинете, може ли да цитирам точно, за да се прекрати изпирането на пари? Каза председателя. В момента са изключени микрофоните. Okay. Go on. <laughs> That was already it. That's the one small change that we would like to. Това е една малка промяна, която искаме да предложим, но ако всички останали политически групи са съгласни. Ако... Благодаря, господин председател. Няма да повтарям колегите, но трябва да благодаря на докладчика за формулирането на, на този въпрос. Съгласен съм с общия подход към текста. Има един момент, който ми се струва важен по отношение на обсъждането на тази глава. Предлагам там да се включва непременно механизма за уреждане на споровете това ще го обсъдим, няма да е зле, като се видим с колегите, как точно да се включи това, защото ми се струва, че трябва да се осигури хоризонтално вързане между търговските споразумения с Канада, транс-тихоокеанското партньорство, но също така и търговските отношения с Мексико. С това трябва да сме максимално конкретни, когато говорим за тези неща. Шаро, ще питам за какво говориш всъщност? Да, механизъм за уреждане на споровете говориш за главата за инвестициите. Целта на това споразумение е да замести двустранните спогодби за защита на инвестициите между държавите членки на Европейския съюз и в този случай Мексико. По какъв начин нашите фирми, мислиш, могат изобщо да се съгласят да се смени с нещо друго, с а, споразумение, което е с Европейския съюз и да не се гарантира а, такъв механизъм за спорове. А, вие сам ще отговорихте, господин председател. Ако имаме такъв, а, такова спогодба, която е с Европейския съюз за, за инвестициите, ще намери отговор този въпрос. И с това трябва да питаме комисията. Как да организираме а, тези спогодби, които са между Европейския съюз и трета страна за закриване на инвестициите, където се засягат и правила на СТО. Може ли да има уреждане на въпроса за СТО без а, двустранни спогодби? Ще, ще запазим ли тези двустранни спогодби, а, пита председателя, тъй като там има такъв механизъм за двустранна закрила на инвестициите комисията Мат, Матиас Йорген а, или може би друг председател, а, представител от страна на Европейската комисия. Джордж Виторино от Генерална дирекция търговия, господин председател. Матиас Йоргенсен, за съжаление, днес е болен и не може да присъства. Имаме един колега, който следи досието за преговорите с Мексико. Well, I think that the Commission is free to coach. Uh... Е, комисията има право да казва на е, своите служители е, в каква посока да говорят, но все пак ние ли трябва ли да слушаме това? Извинете, господин председател. Това разбира се, е едно от най-старите споразумения свободна търговия, което се сключвали като съюз, така че то не е толкова стабилно, както по-новите е, да го сравним, е, например, с е, някои от най-скоро подписаните, тези разговори, разлики се виждат ясно. По отношение на финансовите услуги, разбира се, ние ще се образим с изказванията, както и с други въпроси за инвестициите в частност, тъй като това е въпрос, който е засегнат нашите споразумения с Колумбия и Перу и затова имаме полезни насоки за това как към днешна дата са поставени тези тези теми в други подобни споразумения. Благодаря, казва председателя. Чухме представител на Европейската комисия. Сега се връщаме е, отново с нашият докладчик. Положителна реакция ли получихме? Да, господин председател, благодаря на всички, които се изказаха по устното запитване. Ще се постарая да се проведе една среща, да видим всички тези предложения, които са спешни, да ги отразим. Ще трябва да видим по какъв начин да координираме нещата, за да се удовлетворят позициите на всички политически групи, тъй като Европейската комисия е съгласна, не виждам причина да се крием за думите. Както казах, е, важно е, е всички да се обединим, да имаме хубаво устно запитване като текста. Е, трябва да кажа, че съм много благодарен на всички колеги, които работят по формулирането ми, защото е особено важно за бъдещето отношение на търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Мексико. 25 този месец е крайния срок, за да може да се даде текста за превод, превод и 14 октомври разглеждане в комисията. Преминаваме най-сетне към следващата девета точка, етап на развитие на програмата за развитие от Доха. Проекто предложение за резолюция. Разполагате с текста. Разполагате с текста. Аз съм докладчик е, в съавторство с е, Пабло Фарбър, който е и съпредседател е, за групата за преговори с СТО в Европейския парламент. В е, проекто резолюцията отново сме наблегнали на нашия ангажимент към е, двустранния дневен ред, към многостранния дневния ред и е, ние смятаме, че на настоящия етап трябва да се отправи силно и ясно послание от Европейския парламент в този смисъл. И трябва да вземем предвид, че е необходимо да се постигне чувствителен напредък в Бали в края на годината. Е, Комисията по развитие ДЕВЕ също е, е изработила становище, което се взема предвид. По целия пакет за Бали, надяваме се той да приключи и ще се проведе дискусия по улесняването, които не напредват. Така се надявахме да бъде. Няма да споменавам страни. В резолюцията ние е, подчертаваме, че е, това ще бъде от е, двустранна изгода за развитите и развиващите се страни. Освен това е, се говори за споразумения, които са междуправителствени, е, споразумения по е, технологиите, в които се поемат многостранни ангажименти. Сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка. Иска ли някой да вземе думата? Пауло Гарцоти. Пауло Гарцоти. От името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми предоставяте тази възможност да ви запознаем с нашите възгледи до тук. Първо искаме да благодарим на Европейския парламент за проекто резолюцията. Ние смятаме, че е удовлетворителна в настоящия вариант. Готови сме да работим съвместно с вас за да допринесем е, за тази проекторезолюция по доклада, който е, вие сте изготвил. В Женева в момента сме в много интензивен етап от преговори. Е, новия генерален директор току-що беше назначен на работа на 1 септември и той вече започна поредица от срещи с посланници и на, с високопоставени представители и ние очакваме положителния резултат в Бали в края на годината. Искам да наблегна на две точки. Споразумението за улесняване на търговията е повратен момент – е, по целия пакет от Бали и е, ще бъде из... от взаимна изгода както за нашите вносители и износители, но най-вече за е, търговията с развиващите се страни но е, резултатът от Бали ще е посочи, че е, дневният ред за многостранни преговори е жив, че може да доведе до резултат и всъщност това е и намерението на преговарящите. Отвъд техническите резултати, които са важни и които са на масата, ние системно водим усилия именно по посока на резултат на многостранни преговори. Важно е, че преговорите за улесняване на търговията не са стигнали толкова далеч, колкото би трябвало, но можем да го постигнем като в Женева всички е, въпроси са свързани помежду си, особено при тези преговори, е, примерно е, селско стопанство, свързано с сигурността е, на е, храната в Индия. Ние виждаме, че имаше призиви от е, е високо поставени лица е, от Индия, които искат е, да има закон за сигурността на прехраната, който да се прилага това е много важно. Но, както вече казах, предходният директор напусна службата си, е, като каза, че има благоприятна перспектива предвид миналото и сега в е, Женева има усещането, че това е осъществимо и комисията и под вашето ръководство на предвид и тази резолюция, ние правим всичко, което можем, за да има пакет, който да бъде подходящ за нашите износители, за развитието и развиващите се страни и най-вече за СТО, защото днес в светлината на нарастващ протекционизъм ние искаме Световната търговска организация да се грижи за световната търговия и за световната економика. Благодаря ви. Естествено съм готов да отговоря на вашите въпроси. Вие оптимист ли сте? Оптимист ли сте? Аз винаги съм оптимист. Това е лична бележка. Аз съм оптимистък и защото имаме нов генерален директор, който ще отиде в Индонезия, в Бали и а, а, ние се провалихме в Женева, надяваме се да не се провалим в Бали. Мисля, че това е важно е, като преговарящи да си вярваме на това, което правим. Но мисля, че не съм наивен, не сме наивни, знаем какви са настоящите опасности. Както вече казах, те са свързани и е, с вътрешно-политическите намерения на някои партньори, но ви уверявам, че комисията прави всичко, което е по силите й, за да улесни резултат за улесняване на търговията, селско стопанство и разбира се е, въпроса за развитието, особено когато става дума за най-неразвитите страни. Аз е, не се съмнявам. Не, не се съмнявам в е, желанието ви да постигнете успех. и имате средства за да убедите е, страните, които се съпротивляват. Така, очакваме е, един добър резултат, което ще бъде възнаграждение. Парламентът, разбира се, е ваш партньор. Не трябва да е, остава никакво съмнение, че ние защитаваме многостранната търговска система – и съвместно ние организираме парламентарна конференция и министерска конференция. За нас като парламент това е важно. Ние допренасяме не само за видимостта чрез глобалната световна търговска система и регламенти, но и нашата роля е, като парламент да включваме е, неправителствени организации в, по тези въпроси. Така, отварям дискусията. Сега, Стагерт, благодаря. Благодаря ви за предложената резолюция. Ние вече имахме такава резолюция по Доха и, както и сега, казваме, че трябва да има пробив. Това не се случи и аз съм малко скептична дали ще има пробив, но ще отидем и ще видим. Мисля, че е хубаво, че при тази резолюция е, езикът е по-насочен към развитието, защото е, в Доха се смяташе, че Доха се прави за развиващите се страни и е, трябва действително фокуса да остане върху тях след преговорите и ние не сме съгласни с, е, алинея 9 и 11, е, защото искаме да видим е, доколко тези GPA водят до нещо благотворно за развиващите се страни и защото се отхвърлят от тези страни. А, а също така и по е, параграф 7 селско стопанство, това е ключов въпрос. Е, е, и не знам доколко Европейския съюз и другите партньори правят крачка в тази посок. Има ли е, дали може скоро да се улесни търговията? Не, очакваме допълнителна информация. Ако има пакет по улеснение на търговията, аз не виждам какво ще се направи в последствие, за да се постигне това на този тур. Може би комисията може да ни улесни. Отново казвам, аз съм скептична, че в Доха ще има напредък. Ще видим но все пак е важно да се съсредоточим върху това, защото това ще бъде принос за развиващите се страни да се вземат предвид техните потребности и потребностите на тяхното население. Благодаря ви. Така, някои други... Е, е, кой иска да вземе думата? Николо Риналди. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че ние ще направим предложения за изменения за да се подобри проекто резолюцията. Проектът е разбираем, ясен е и приемлив, но искам да се включи нещо за ролята на Европейския съюз за насърчаване на многостранния подход, защото в Доха се очаква по-добра перспектива именно за този подход и да се наблегне парламентарния аспект. Председателя, парламента не иска ръководство. Ние сме парламент. Може би ще бъдете критични към това, което се опитваме да направим. Аз мисля, че ще има изменения, още не се пише за необходимостта от фискална даденост, борба срещу корупцията, работата на полицията и образованието. Това са въпроси, е, които, разбира се, улесняват и търговият. Ще се опитаме да променим и алинея 9, това, което Франциска каза, за да стане ясно, че държавите членки трябва да запазят целите на тяхната национална политика при либерализирането на публичните услуги. Е, така че да няма ограничения. Да няма ограничения спрямо никого. Благодаря, Никол. А, благодаря, господин председател. Аз споделям мнението на мошите колеги. Искам да ви благодаря за проекто закона, за проекто резолюцията. Регионалното сътрудничество. Инициативните комитети в СТО и в нашата комисия искам да допълня 14-та точка. Тук се очертава реална картина, защото реалното предизвикателство е многостранната търговия. Обаче трябва да отидем по-далече. Това е драматична точка. Ако аз не знам дали съм толкова песимистично и скептично настроен, както колежката, трябва да се види каква е отговорността на Европейския съюз. Какво казваме за Европейския съюз като отново поставяме конкретни предложения по дадени въпроси, ще имаме изменения по член 7 и 9 и, и в член 3 е, е, виждаме докъде сме стигнали и какво е предизвикателството но трябва да се казва, че това е необходим инструмент, а само инструмент да се свърже действителността в държавите членки в СТО с възможността да участват в многостранна търговия. Да добавим такова предложение, тогава като парламент ние се обръщаме към парламентарните структури. Um, thank you. Благодаря. Павло Гашлати, Комисията. Благодаря, господин председател. Само накратко да отговоря на някои от въпросите. Например, как споразуменията за улеснение на търговията ще се впишат в рамките на останалите, които имаме. Мога да кажа само, че това са пакети от споразумения и е, съответно те а, отварят пъти за бъдещи такива. И ако нямаме такива пакети, ако имаме индивидуални споразумения, трудно ще можем да напредваме. Имаше също така а, а, казва се, че трябва, трябва да направим тези споразумения улеснени за разбиващите се страни, това е много важно, наистина. Споразуменията за улеснение в търговията имат специални точки за развиващите се страни, така че да им позволи да отговорят на изисквания. Така че е важно да прочетете тези специфични споразумения и да видите каква техническа помощ се предвижда в отделните случаи. Това е стъпка в правилната посока за преодоляване на различните проблеми. Споменато беше тук за борбата с корупцията. В споразуменията за търговски улеснения също се говори за корупцията и за това какви санкции ще се налагат. Нещо, което вече можете да видите в доста конституции. Относно ролята на парламента, комисията винаги е подкрепила тази роля. И този въпрос беше повдигнат и в Женева, ще бъде повдигнат и в Бали. За съжаление, не всички депутати по света могат да се възползват от нашите правомощия. вярно е, в не всички економики има свобода за търговия. Не мога, разбира се, да а, обвинявам някои присъстващи тук за това, че са песимисти. След 12 години преговори не сме, и да казва, че не сме постигнали кой знае колко след 12 години преговори но все пак нека да напомня, че ние продължаваме да работим много упорито и не разчитаме само на този формат тук, но и на многостранни и двустранни отношения и а, се надяваме, че се те още успее все пак да ни изненада с положителни новини. Благодаря. Благодаря, казва председателем. С това Прекратяваме първия дебат по темата. Крайния срок за внасяне на измененията 19 септември в 6 след обед. Гласуване в комисията през октомври. Ще очаквам с нетърпение измененията ви. Сега точка 10. Отражение на водените от Европейския съюз преговори по споразуменията свободна търговия върху партньорите от Митническия съюз, по-специално Турция. Предполагам се, спомняте, през юни тази година слушахме една презентация от един а, представител на Министерство на економиката на Турция. А, той ни той сподели пред нас тревогите си относно настоящите преговори между Турция и Европейския съюз и също така Турция и Съединените щати. Според споразумението, митническото споразумение Европейския съюз Турция, Турция ще си понесе последиците между, от споразумението Европейски съюз и трети страни. И тук не сме изградили реципрочно споразумение с Турция. Турция преговаря с тези трети страни също. Също да имат достъп до техните пазари. И ние решихме да искаме устен отговор от страна на комисията. Докладчика по въпроса е Метин Казак. Имате думата. Thank you very much, Chairman, dear colleagues. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Имахме специфично изказване от турския министр на економиката по тежката ситуация, в която Турция се намира. Европейския съюз преговаря по много важни споразумения и за това на последното създание на координаторите през юли беше решено да има устен въпрос за това дали Турция ще бъде част от Митническия съюз и споразуменията по него на Европейския съюз с трети държави, особено имайки предвид настоящите споразумения за свободна търговия. Така че, предполагам, знаете, че споразумението, митническото споразумение между Европейския съюз и Турция задължава Турция да се придържа към европейската политика в това отношение, включително и същите преференциални търговски режими спрямо трети страни, но Турция, тъй като не е член на Европейския съюз, няма право да се възползва от тези преференциални режими. Е, очевидно имаме една асиметрична позиция, която е, нанася тежки щети на турската економика, както предполагам знаете, през 2010 година имаше прията специална резолюция относно от търговските отношения между Европейския съюз и Турция, където се казваше, че тези отношения са от голямо значение за Европейския съюз и за Турция, разбира се. Но тази асиметрична позиция може да доведе до много негативно влияние върху нашите търговски отношения, защото от Турция трети държави, които са подписали тези споразумения с Европейския съюз, могат да имат достъп до турския пазар без различни акцизи, без квоти и така нататък. А пък не е такъв случай за Турция, която иска примерно да изнася към някои други части. И съответно Турция се сблъсква с големи проблеми и невъзможност да преговаря за подобни споразумения директно с трети държави, които, трети държави, които вече имат много лесен достъп до пазара на, на Турция заради съществуващото споразумение с Европейския съюз. За да решим това проблемно положение, министърът на економиката на Турция дойде да направи презентация пред нас и ни представи няколко опции включително направи предложения, свързани с евентуално едно евентуално заседание с участието на Турция и други партньори, когато разискваме тези споразумения. Всичко това, всички тези опции трябва да бъдат анализирани, но на този етап устният въпрос не е зададен директно, защото все още се водят дискусиите за това как да се разгледа ситуацията на всички партньори, защото има големи разлики между отделните държави партньори по тези споразумения. И също така предлагам да не се разисква а, този проекто въпрос, а да продължим да разискваме евентуалните споразумения, а да се занимаем с устния въпрос на следващото заседание на комисията. Благодаря. Um, so no Благодаря. На този етап няма проект от текст за този устен въпрос, но докладчикът беше предложил така, такъв, а сега докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние нямаме някакво окончателно решение на този етап. Комисията ще бъде призована да разисква различни опции, за да видим как можем да защитим интересите на нашите партньори и също можем също да погледнем как можем да решим този проблем, да го с партньорите ни от Мексико и от Латинска Америка. По време на преговорите с Съединените щати този въпрос също ще бъде повдигнат. А когато става въпрос за други споразумения, те нямат тази економическа клауза, но тук в този случай е напълно законно да защитим нашите партньори и техните интереси. Благодаря. Сега мога наистина да се съглася, че имаме нужда от такъв въпрос тук. И смятам, така както и другите колеги, Смятам, че трябва да защитим нашите партньори, които нямат същите права, както други. Така че съм за устния въпрос. Пао, I had but... Пал, извинявайте, Пал, вие имате думата, не, не ви отговорих веднага. А, вижте сега, а, ням, безспорно тук имаме въпрос, когато говорим за отношенията с Турция, но трябва да определим дали това е удачният момент за задаване на такъв въпрос. А, спрямо два момента. Първо, влушаването на ситуацията в Турция. А, имаше е, демонстрант, който беше, или поне така се твърди, убит, е, тъй като го е бил ударен от хвърлена е, граната с дошлив газ по време на с това имаше и контрапротести. С това трябва да видим и положението на Турция по отношение на митническия съюз, защото Турция не допуска гледане на дела, свързани с искове на Кипър. Защото сега, ако говорим и издаме въпроса на комисията, комисията също трябва да ни отговори по този въпрос. Той е важен, аз съм съгласен, но трябва да преценим дали сега е удачният момент за това. Благодаря. Сега господин Алнсалане от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ни давате възможност да се изкажем в хода на тази дискусия. Ние очакваме проекта за запитване, след като той бъде уточнен в рамките на вашата комисия. Споделяме някои от опасенията, които бяха споделени, а именно – по отношение на ситуацията в рамките на Митническия съюз и дневния ред с междуотношенията между Европейския съюз и Турция. Това са въпроси, които определено затрудняват Турция, защото някои от партньорите по договора за свободна търговия отказват да започнат преговори с Турция има доводи, макар обаче да не става въпрос за големи обеми от търговска гледна точка, това е проблем. Комисията много добре съзнава какво е положението, знае го доста време, следи го отблизо. Бих казал, че има от двете страни общо разбиране за това колко щекотлив е въпроса и трудно се решава имам, що се отнася примерно до последното изказване, е един от въпросите е, тъй като ту, Турция не прилага напълно разпоредите за митническия съюз към всички държави членки. Това създава затруднение на Европейския съюз и дори на Европейската комисия да бъде по-прям в момента. Също време, но Европейската комисия се старае да помогне на Турция за уреждане въпросите с партньорите за, по договора за свободна търговия от самото начало ние е, подпомагахме този процес в самото начало, защото и, и съответните партньори имаха нужда да водят тези преговори с Турция. А, обменяме информация при всяка възможност. Освен това, посъветвахме нашите колеги от Турция да споделят с нас какви според тях са затрудненията от тяхна гледна точка, когато започнем а, договори е, да договаряме споразумение с техен е, партньор. И освен това да ни кажат и е, неща, които тях ги засягат. И да се опитваме да отразим тези техни бележки максимално. Това е, господин председател. Благодаря, че ни включихте в тази дискусия по този въпрос и ще се радваме в най-скоро време да се запознаем с текста на а, този въпрос, а, който ще оформи вашата комисия. Господин Казак, за заключение. Струва ми се, че няма място да го включим за гласуване утре. Значи пада от а, списка за гласуване. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Поради това, че все още нямаме уточнен текст между политическите групи, за съжаление няма да мога да ви представя текст, който да се включи в следващото гласуване. Все пак е, имам усещането, че всички сме съгласни, че въпросът трябва да бъде поставен и е обсъден и а, представен на вниманието на Европейската комисия. Радвам се и на проявеното разбиране и добра воля от страна на Европейската комисия за обсъждане на въпроса. С две думи, това, което ние искаме е да видим какво конкретно от гледна точка на процедурата може да се направи, за да се изправи тази асиметрична ситуация, защото има съвсем конкретни предложения, поставени от руския министр на економиката и ние очакваме не само на ниво администрация, но на най-високо възможно ниво в Европейската комисия да се вземе решение, също и в съвета, за да има предложения за конкретни мерки за изчистване на този въпрос. Разбира се, е, в основата на това има определено силни политически аспекти, но мисля, че ако е, решим тези аспекти от тяхния економически и търговски характер е, ги разгледаме. Това ще помогне на всички. Благодаря. Благодаря ви. Вероятно следващото заседание през октомври ще разгледаме този въпрос. Надяваме се, че до тогава ще се стигне до компромисен а, редакционен вид на въпроса. След това вече ще съгласуваме как ще се решава въпроса. Сега предстои заседание на координаторите. Не можах да получа съгласие на всички политически групи за това заседание. За това ще трябва да направим една пауза до 5.30, е, за да започнем заседанието. Но така или иначе, с това превключва публичната част от нашето заседание. Ще помоля всички, които нямат правомощията за участие в координаторското заседание, да напуснат. Благодаря ви, ще се видим с останалите утре, а с координаторите след половин час.